Откривам заседанието. От е, името на председата е, мога да предам следното. Определено беше рамката за облегчаване на инвестициите е, на нашата финансова рамка с съответният документ, който документът ще бъде изпратен в съответните срокове. според с три месеца от е, име от е, утре за възражения. И така стигаме до първото гласуване. Започваме с резолюцията за общата е, многодишна финансова рамка. Започваме с измененията по последните теми. Финансови подкрепа за в рамките на мерките за COVID 19. Имаме многобройни мерки, сред които подкрепата за Започваме гласуването от 9.30 по темите окончателно гласуване, съвместната подписана предложена резолюция на МФР, е. финансова помощ за партньорите, обхванати от политическите разширяване, съседството, времени правила относно върхоплатните услуги, времени мерки относно валидността на сертификатите и лицензите, такса за пристанищните инфраструктури и четвъртия железопетен пакет. Може да гласувате до 10 часа 45 минути, в което резултатите ще бъдат съобщени в 10.45. И с това прекратявам заседанието за сега. Отново подновявам заседанието. Попуснала съм една страница. Трябва да ви съобщя, че комисиите Агри и Пех са започнали а, с междуинституционални преговори, като а, беше съобщено темите, по които ще се обсъждат на 13 май, а от а, името на Зелените и много други групи съм а, получил а, из, искане а, по съгласие за започване на а, гласуване по а, процедура по документът 02-023 от 2020 година. Колегата Екхаут иска да вземе думата. I... Благодаря ви. Искам само да обясня защо възразяваме на мандата за започване на преки преговори за реформата на ОСП. Много добре си даваме сметка, че реформата на ОСП не бива повече да се проточва и трябва да гарантираме повече сигурност за фермерите, но комисията Агри реши да се удължи мандат за преговорите от една на две години, което на практика ще струва стотици е, милиарди еврове. И това решение беше взето в комисията Агра. Ние в Зелените смятаме, че трябва да гласуваме в пленарната зала по тази тема. Така че ние гласуваме не срещу самите преговори, а срещу мандата, защото искаме мандатът да бъде обсъден и гласуване тук в пленарната зала, защото решението за стотици милиарди евро трябва да се гласува тук. Това искаме и това очакваме от колегите възможност да се гласува гласува по темата на пленарната зала през месец юни, достатъчно време преди началото на преговорът и се надявам колегите да ме подкрепят. И, както вече беше казано и в имейлът ни, имаме нужда от е, възможно най-силен мандат, а най-добрият начин да го получите е чрез мандат за пленарна зала и за целта имаме нужда от мандат от, плен, от пленума, а не само от комисията Ари. Благодаря ви. Много ви благодаря ви, господин Екхал, за това раз за това разяснение. Надявам се поне да проявите към мен разбиране. Просто пропуснах тази страница от бележките си. Не съм се опитвал по никакъв начин да пропусна важната тема. Надявам се да ме извините. Още веднъж ви благодаря и прекратявам заседанието.

Il Presidente. Председателят. Tutto bene? Всичко наред ли е? La seduta è ripresa. Заседанието се възобновява. резул, резултатите от първото гласуване, проведено тази сутрин. Проекто резолюция, нова МФР, собствени ресурси и план за възстановяване, окончателно гласуване. 693 ма гласували, 505 гласа за, 119 гласа против, 69 въздържали се. Приема се. макрофинансова помощ на, пор... на партньорите за разширяване съседство в контекста на пандемията от COVID-18. Първо изменение отхвърля се, второ изменение отхвърля се, трето изменение отхвърлено, временни правила относно въздухоплавателните услуги. 28 изменение отхвърлено. Е, седмо изменение отхвърлено. 1, 9, 15, 21 се приемат. 2, 9, 16, 22 приемат се. 17, 23 приемат се. 29 се отхвърля.

временни мерки относно валидността на някои сертификати и лицензи. Омнибус, четвърто, пето, шесто, девето и Десето се приемат. Първо и седмо изменение се отхвърлят. Трето изменение е отхвърлено. Четвърто изменение, пето, шесто, седмо девето, единайсто са приемни, от второ и осмо се отхвърлят. Такси за пристанищни инфраструктури. Изменение едно отхвърля се. 16-то изменение отхвърлено. Пето Девето, единайсто се приема, дванайсто отхвърлено, шесто и тринайсто са отхвърлени, седмо и четирнайсто са отхвърлени, седемнайсто отхвърлено, две, четири, осем, десето и петнайсто изменения са прияти. Е, гласуване четвърти железопътен пакет, удължаване на периода за транспониране 4, 14-25 се приема, 15-26 прияти. 6-16-27 приема се, 7-17-28 приема се, 10 18 приемат се 19.30 приема се, 9.20.31 31 приети, 10 32 приети, 11 22 приети. Трето изменение 13 и 24 се приемат. Това са окончателните гласувания и резултатите в заседанието се прекратява до 14.15.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

Дер президент. Председателят. Дами и господа, подновяваме заседанието. Групата Обнови Европа информира председателството за промени свързани с номинацията за членове на комисията. Тези решения ще бъдат включени в протокола от днешното заседание. Резултатите от второто гласуване за днес са следните. макрофинансова помощ на партньорите, обхванати от политиката за разширяване в съседство в контекста на кризата, предизвикана от епидемията от COVID-19. Временни правила относно въздухоплавателните услуги. Приема се решението на комисията. Временни мерки относно валидността на сертификати и лицензи. Омнибус. Предложението на комисията е прието такса за пристанищна инфраструктура. Предложението на комисията е прието. Четвърти железопътен пакет – удължаване на периода на транспониране. Предложението на комисията е прието. И накрая преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието за 2021 година решение за започване на междуинституционални преговори от страна на комисията АГРИ. Прието е. Има потвърждение. Сега може да се е, пристъпи от страна на комисията е, Агри и парламента към преговори. Днес няма да има трети кръг за гласуване. Протоколите от 13, 14 и 15 май ще бъдат внесени за одобрение от парламента на следващата сесия, ако нямате възражения. Аз ще изпратя резолюциите, които бяха прияти на лицата и институциите, упоменати в резолюциите. С това обявявам заседанието за закрито. Желая ви всичко най-добро!